guten Morgen. Wir nehmen unsere Beratungen wieder auf. Heute mit der Anhörung der Hohen Beauftragten, Vizepräsident. Започваме с а, госпожа Могерини, а, представителя на външната служба. Приветствам също и господин Чернешки. А, не съм получила никакви коментари по дневния ред. Знаете, също какви, какъв е езиковият режим и това заседание ще се излъчва по интернет. Така че, нека да пожелая първо място добре дошли на нашите гости и представителя на Сметната плата, който ще ни представи първата точка. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми членове на комисията, уважаеми представители на другите институции. Радвам се да съм тук пред вас днес. Сега ще се опитам да представя основните статистики на Сметната палата по темата. Ще се опитам да представя разходите за всички институции и органи. По този повод – Искам да ви уведомя, че общата оценка, направена от Сметната палата, е в глава 9 от годишния доклад. Тази оценка потвърждава, че потвърждава общата тенденция за всички институции, а не прави отделна оценка. Има има нужда, смятаме, да се изслушат различните институции. А, това е част от нашият аудит върху а, 150 000 транзакции, някои от които свързани с външната служба. Сметната палата а, откри, че три от тези плащания са свързани с а, 29 грешки. Те са свързани от своя страна с неправилно изчислени печалби и отпуснати средства. Другите грешки са свързани с различни плащания, които не би трябвало да бъдат покрити. Външната служба беше създадена през 2011 година и при одита установихме грешки по социалните плащания, както и различни други действия, свързани с временния персонал, както и с поръчките. През 2015, по време на одита, правим подробно изчисление и анализ на действията при обществените поръчки на външната служба. Радвам се да мога да представя заключенията ни по тази тема. Това ще стане обаче по-нататък. В предишните години Сметната палата препоръча външната служба да предприеме действия, така че персонала да представи документи за личната си ситуация, както и да се подобри системата за а, бърза обработка на тези документи, така че това да се отрази в заплатите, в семейните надбавки и други а, подобни помощи. И Сметната палата и тази година издава същата препоръка, както и предишните. Благодаря ви за вашето внимание. Оставам на ваше разположение за всякакви коментари и разяснения. Благодаря. Благодаря. Госпожа Магерини, благодаря. Благодаря за работата, за сътрудничеството, защото за мен лично това не просто е важен момент, в който ще докладвам пред вас в името на прозрачността, но също искам да изслушам препоръките, които ще водят нашата работа за бъдеще, защото това освобождаване за отговорност всъщност покрива време, за което аз не съм била във външната служба, освен последните два месеца. Така че ако има конкретни въпроси за 2014, ще помоля Патрик Чайлд да коментира по тези въпроси, които не са в моята, моята директна компетенция за 2014. Също, ако ми позволите, господин председател, искам да се възползвам от възможността да ви представя някои насоки на действия, които смятам да следвам и които вече следвах от миналата година насам. Не това е основната тема на днешното заседание, но смятам, че ще бъде интересно. И съответно ставам на ваше разположение. Нека първо да кажа, считам, че този дебат не е просто технически. И не е просто дебат относно освобождаването от отговорност. Това е много важен политически дебат за връзката, която имаме с нашите граждани, ние като европейски институции, с общественото мнение. Тоест да им кажем как харчим техните пари и как ние правим така, че европейските институции да обслужват по-добре гражданите с инструментите и средствата, с които разполагаме. Забелязах, че и медиите, и общественото мнение в Европейския съюз се интересуват все повече от бюджетните въпроси е, на Европейския съюз. И смятам, че това е добре, защото само така нашите институции ще работят по-добре. Имаме нужда от максимална отчетност, максимална прозрачност. И това ще подсили нашата дневна, всекидневна работа и ефикасността ни. Също ще изпратим още по-силно послание към общественото мнение за добавената стойност, за принадената стойност на нашата работа. Така че целта, фокуса ни, съсредоточеността ни винаги трябва да бъде как да харчим ефикасно и ефективно. И забелязах, че понякога вниманието на общественото мнение, както и на медиите, е не се съсредоточават толкова много по начина по който а, те се харчат във външната служба тези пари, а по-скоро върху а, съществуването на самата външна служба и външната политика, която води. Именно за това мисля, че можем да а, си направим заключението, че имаме нужда от инструменти и във външната политика. Може би не сега е момента да го разискваме, но смятам, че всички предизвикателства, които имаме, кризата с беженците, тероризма, конфликтите по границите, правят почти невъзможно нашите държави да се справят сами с всички предизвикателства. И само чрез европейски действия, координирани, подготвени заедно и проведени заедно, съвместно с всички действащи лица, бихме могли да постигнем нещо. Иначе просто държавите членки няма да успеят да постигнат а, тези цели. И смятам, че това е един допълнителен елемент, допълнителна стойност на Европейския съюз, допълнителен елемент с голяма, наистина с голяма стойност. И а, още когато започнахме преговорите с Сирия, а, ние взехме предвид това. И това ни беше и целта, когато решихме да подкрепим мирния процес в Колумбия или в Миянмар. Това са ценности, които въжат не само за европейските граждани. Помислете си колко живота сме променили с помощта за развитие. За 10 години Европейският съюз с тези средства прати на училище близо 40 милиона деца, подкрепи също бежанците. Занимаваше се с иммунизацията на малки деца и също над 7 милиона жени получиха помощ при раждането. Образованието е инвестиция в бъдещето това е инвестиция много често в силно дестабилизирани райони и също е превенция на конфликти, на радикализация, на тероризъм и на заплахи за сигурността. Когато го, се опитваме да се занимаем с заплахата в Сахел или в други съседни държави, всъщност ние се занимаваме с нашата собствена сигурност. Когато работим по медиацията и дипломатическите пътища, Просто се опитваме да избегнем следващата война, следващата криза с бежанци или пък а, създаването на нова терористична група. Парите, които се харчат извън рамките на Европейския съюз, всъщност са инвестиции за нас. И смятам, че един обществен дебат по темата може да бъде много полезен в това отношение. Но тук днес не съм дошла за да защитавам какво правим и как го правим. За мен днешната среща е възможност в един ранен етап на мандата ми, година и няколко месеца, да отговоря на вашите въпроси и да ви слушам. И да намеря начин да подобрим начина по който харчим средствата. Защото съм дълбоко убедена, че ако искаме да запазим постиженията на Европейския съюз през изминалите а, десетилетия, ние трябва непрекъснато да се променяме, да се адаптираме, да се подобряваме. Защото не може Европейския съюз да се запази автоматично, лежейки на стари лаври всеки ден, когато работим в институциите, ние трябва да се промениме. Предполагам, че това въжи и за парламента. Това не ми е работата все пак, но това е важно за външната служба. Ние винаги трябва да следим какви са добрите идеи за продължаване напред. Именно за това Ценя много работата на комисията ви, КОНТ, и на Сметната палата. И именно за това комисията иска да се следят отблизо от нашите проблеми. Системата за контрол, която изградихме от 2014, показва, че на по-малко от 5% от проектите са били а, с някакви проблеми. Има 1% от тези проекти, които се сблъскват с големи трудности и с тях трябва да се занимае, да занимаем спешно. А имаме 22 успешни такива проекта. И е добре общественото мнение да знае и за тези успешни проекти, за да се направи съпоставката и да се видят и положителните, и отрицателните страни а, там, където има проблем, действаме бързо и решително. Няма да влизам в повече детайли по този въпрос. Мога само да кажа, че а, колегите а, Мимица и а, Хан ще ви представят също допълнителни данни и а, много често разискваме и с заместник председателя на комисията Георгиева по тези теми това, нека сега да кажа нещо повече за това, което е в директните ми компетенции. Още веднъж не казвам, че това е директно свързано с освобождаването от отговорност за 2014, но просто това е насоката на работата ни. И нека да не забравяме, диалога който водихме и миналата година. Аз присъствах малко в началото, но смятам, че е, диалогът е бил доста обогатяващ. Има и много други форми на дебат, които са се провели. Относно а, организацията на услугите. Обявих миналата година, че ще разгледам какво се е случило през 2013, така както беше поискано от съвета и издадох един доклад за напредъка за различните услуги е, за а, е, държавите членки, за парламентите. Предполагам, че сте прочели този доклад, новата организация, новата структура е, влезе в действие от септември и а, голям брой излишни слоеве, така да се каже, в организацията бяха отрязани, бяха намалени. Тези промени влязаха в сила а, и завършени а, през, а, до края на миналата година и а, аз очаквам вашите въпроси по темата и съответно оставам оформена и за различни предложения от ваша страна. Очаквам също и вашата подкрепа при следенето на този доклад, на целият преглед, защото когато говорим за доклад и за преглед, това не означава, че нещата са приключени, просто затваряме тази страница. Не, трябва да видим как тази промяна ще се отрази на всекидневната ни работа. Вторият основен въпрос е а, интеграцията на отделните звена и на персонала в работата ни. Доколкото знам, вие също сте работили по тази тема и е, за мен беше много важно да разгледам темата веднага след като влязах в, е, е, встъпих в длъжност, да няма разминавания и да няма припокривания в нашата дейност, защото това е проблем както от бюджетна гледна точка, така и от политическа. Защото трябва да хармонизираме и насоката на политическата ни дейност. Предложих на държавите членки да, да имаме едни три случая, където имаше застъпване на функции и това застъпване да бъде елиминирано на няколко етапа. Афганистан, Босна и Херцеговина и Косово. Това бяха трите случая. При дискусията с държавите членки вече имаме политически дискусии и последиците за административния бюджет при прехвърлянето към делегациите скоро ще бъде видимо. За мен в това отношение е много важно да а, разчитам на вас, на вашата подкрепа. Трето, сътрудничеството с комисията. Както знаете, това е тема, която, на която винаги съм наблягала, дори още преди да встъпя в длъжност. Считам, че е много важно да координираме работата вътре в комисията по-добре и в това отношение мисля, че вече използвам изцяло ролята си на заместник-председател. Установихме и изградихме едни групи на комисарите. Аз съм председател на една такава и работя с другите комисари всеки месец. Не става въпрос само за комисарите, които са директно свързани с външните отношения, но имахме примерно 15-16 представителя на комисията, примерно миналата, миналата година, при няколко месеца, когато а, дискутирахме с нашите китайски партньори. Там участваха и комисария Катайнен, и комисария Георгиева. И постиженията ни са много важни за Европейския съюз. Това се дължи най-вече на великолепно сътрудничество между отделните членове на комисията, както и на комисията и а, съвета. Такъв е случая с климатичните изменения, плана за действие в това отношение. Нашата дипломатична мрежа, нашите връзки а, успяха да наложат тази тема като общ приоритет. Виждате, че вече има изградени синергии и работата е добре координирана, добре подготвена и съответно резултатите са на лице. Нека също да кажа, че що се отнася до сътрудничеството с комисията, има друго важно нещо. Аз работя съвместно с заместник председателя Георгиева, а именно гъвкавата потреба на служителите в отделните институции и в външната служба. Трябва да сме сигурни, че нашите човешки ресурси са използвани максимално добре. Четвъртата точка службите за сигурност. Ще се опитам да ускоря, просто няма да имаме нужното време. И службите за сигурност на терена това е от ключово значение в тези критични времена на несигурност по света. Тези е, служби са нужни, за да гарантират на нашия персонал а, е, безопасност на терена. Знаете, имаше случаи наскоро е, наши, таки, нашите а, служители да работят в а, условия, свързани с голям риск и нашите делегации или са подписали нови договори за тези служби, или са а, направени обществени поръчки. Разбира се, такива допълнителни служби за сигурност отнемат допълнителни ресурси, но те защитават по този начин нашите политически цели и знаете, че в все повече места по света условията за безопасност се получават, така че ние трябва да реагираме много бързо. Това е от ключово значение за нашата работа. Друга точка, свързана с 2014, делегацията в Сомалия отвори врати, намира се в Кения. Кения. И също а, имаме едно представителство в Могадишо и извинявайте, сега а, малко пак се разминавам с а, това, което трябваше да говоря за 2014, но използвам случая да ви представя дейността. И също а, се очаква да отворим делегация в Иран. И също имаме вече някакво представителство, не истинска делегация, но представителство на няколко места, а, например Ербил, в Ирак. Както знаете, имаме хуманитарна и а, друга дейност, свързана с а, сигурността. Също в Сирия пак за лагерите за бежанци и ДИЕГ, където се сътрудничим с международните организации там, особено с а, а, особено по темата за химическите оръжия в Сирия. Разбира се, това, това означава и допълнителни ресурси, бюджетни, както и служители. И като аз моля службите да а, се опитат да бъдат максимално а, ефикасни. Едновременно с това а, да бъдем устойчиви в нашата дейност действия. Не само, не само това, но и прозрачни. Друго, което е важно за парламента, както и за мен, е равенството между половете в персонала. Това беше приоритет миналата година. Сега в водещия ръководен екип имаме три жени, заместник генерален секретар и още двама управителни директори. Първото име беше Едита на едната от служителките. Не съм сигурна, че мога да произнеса наистина добре останалите. А, и смятам, че това ще подобри цялата структура, за да подобрим работата на Европейския съюз в а, областта, свързана с ролята на жените в управление на конфликти и в следващата смяна, особено на ръководителите на делегации, смятам, че има възможност, разбира се, зависи от кандидатурите, това винаги е проблем, да бихме могли евентуално да увеличим броя на жените, ръководители на делегации. Относно географските елементи, происхода на персонала, е, от отговорите, които са ви дали моите служби, ще видите, че има голям напредък. При все, още, при все това все още има а, е, дисбаланс. Нека да кажа, че това е област, в която аз лично смятам, че трябва да се свърши повече. Особено за някои националности. Тенденцията е в правилната посока, но смятам, че има нужда аз лично да се ангажирам да има кандидатури с различни националности и да се, разбира се, винаги в процеса на избиране на кандидат, да се следи първо за качеството на кандидатурата и на второ място и за националността, но да се стараем да има географско представене на всички държави. Смятам, че това е възможно. Наистина, при избора на кандидати ни, основният плюс е качеството на биографията но все пак трябва да седим и за национално, защото много пъти това е свързано с позицията, за която кандидатстват. Още нещо, докладът, годишният доклад за действията за 2014. Там имате детайлни, детайлно представяне на различните ни дейности, ангажиментите на персонала, както от тук е, в е, основната служба, така и в различните делегации. Смятам, че целият персонал е, е високо професионален, целият персонал е професионален и всички работят усърдно навсякъде. Извинявайте, че съм толкова дълга, но една шега и през юли, и сега, през тази седмица, получих а, видим положителна оценка за нашият персонал от, и от а, китайския премьер, и от м, президента на Съединените щати, които а, подчертават какъв, колко са професионални нашите служители и колко умело решават технически проблеми. Това показва, че това, което наричаме понякога бюрократи и по-лошо, всъщност са много високо квалифицирани хора, които служат Европейския съюз и е, служат е, е, различни международни институции. Относно пестенето на бюджетните ресурси, мисля, че вече отговорих за намаляването на тези средства. Описах ги в един списък. Намаление е 1%, 17 служители, които това ще отрази службите на 17 служители. По, по-малки и адаптирани различни социални надбавки за служителите, най-вече е, които е, идват заради увеличените мерки за сигурност и разходите там. Знаете също, че кризата в Украина или кризата с беженците също се отразяват на нашия бюджет. Различни спестявания могат да дойдат и от делегациите, и от дипломатическите служби. Това е добре и за нас, и за държавите членки. И също, нека да кажа, че, Евро... че външната служба има нужда от правилно финансиране. Много често нашите партньори очакват а, да има европейско лице, европейски флаг, европейско знаме в всяка, всяка една дискусия. И това трябва и да направим. Както беше споменато в доклад на Сметната палата, радвам се, че има толкова ниско ниво на грешките. Смятам, че колегите могат да бъдат поздравени за работата в това отношение. Можем да продължим да работим също за обществените поръчки по службите за сигурност, както и различните семейни и други надбавки. Ще се опитам да отговоря и в писмен вид на вашите въпроси и е, оставам на ваше разположение, както и колегите, за допълнителни отговори по въпроси, които са в нашите компетенции. Искам просто да съм сигурна, че цялото това проучване, което правим сега, е наистина прозрачно и отразява работата на нашата служба и ще помогне да подобрим действията си. Това е от ключово значение за мен. Искам да завърша мандата си, подобрявайки не само дейността на външната служба, но и бюджета. И смятам, че това е най-добрият начин да а, покаже място на всички тези, които мълчаливо служат на Европейския съюз вътре в него и извън. Благодаря. Thank you very much for... Благодаря ви. And, uh, we are very well aware that... Всички ние много добре знаем, че вашата служба трябва да изпълнява една от най-трудните задачи на Европейския съюз. Осъзнаваме го наистина и високо ценим факта, че през последните години на работа на службата за външна дейност, включително и госпожа Аштън, непрекъснато се слушаха в нашите препоръки. Господин Чернецки, имате думата за не повече от 10 минути. Всеки мадам Чар, благодаря, госпожо председател. Надявам се, че ще говоря по-малко от 10 минути. Уважаема госпожо Върховен председател, уважаеми представители на Сметната палата, уважаема госпожо председател, уважаеми членове на Комисията по бюджетен контрол. Може би си спомняте, че заседавахме до късно вечерта с нощи, а сега сме тук отново рано сутрин. Госпожо председател, благодаря ви. за вашите думи. Благодаря и за информацията, която ни предоставихте. Няколко кратки въпроса. Приветстваме новата организационна структура на външната служба и ценя високо отговора ви на първия ни въпрос – но отново да попитам. С каква цел изготвихте новата организационна структура? Какви са последствията, ефекта от това сътрудничество? Какви са следващите стъпки, които възнамерявате да възприемете, за да увеличите ефективността на работата на външната служба? На въпроса за националността. Втори въпрос. Виждаме, че се подобрява баланса между различните националности, но въпреки това все още има какво да се направи. Установили ли сте кои са факторите, които играят в това отношение? И какви са трудностите, на които се натъквате, за да се постигне по-добър баланс? Разбира се, по този начин не отхвърлям напредъка, извършен от външната служба. Просто бих искал да получа малко по-точна информация. Защо нямаме по-голям напредък в това отношение, а се придържаме към статуквото? Then the question uh, of the mission support platform на въпроса за платформата за мисиите. And what will be the expected economy? Каква е цената на тази платформа? Избрали ли сте също вече регионите, към които ще се прилага? Скъпи колега, пожелавам ви бързо да се възстановите. Да, нуждам се от ресурси. Доколкото разбирам, с нощи сте бил председател до много късно, но освен това не се чувствате и добре. Дали да не потърсим аспирин? Жена съм все пак аз съм и човек. Много добре ви разбирам, защото миналата година се чувствах точно като вас. Uh, uh, uh, на първия ви въпрос. Първото нещо, което си помислих, когато видях новата органиграма, а това се случи в края на август 2014 година, Поех дълбоко въздух. През последната година работихме заедно с Патрик, с колегите и с генералния секретар, защото искахме да упростим структурата. Искахме докладването и подготовката за вземането на решение да бъдат опростени с цел да улесним работата на нашия персонал. И разбира се, за да можем да работим при по-голяма прозрачност, да може да се знае незабавно кой за какво отговаря, само с един поглед върху органиграмата. Със сигурност това ще се отрази на скоростта на вземане на решение. И за мен това е основен приоритет – Трябваше да се ускори работата ни. Сега ще кажа нещо, което няма да се хареса на колегите ми, но така, например, много често се бавим в изпращането на отговор на писмата, които получаваме, така че аз изисках от службите си да работят по-бързо. Може би последните проверки отнемаха повече време, но времето е изключително важно с оглед и на съдържанието със сигурност има значение дали отговор ще бъде изпратен в рамките на една или две седмици. Та, колкото по-малко равнища имаме, толкова по-ускорено ще работим. И по този начин много по-лесно може да се ориентираме кой за кого отговаря. Кой за какво отговаря, извинете. Реорганизирахме също и ресорите за различните сектори. Поведохме и заместник на всеки директор. Не защото а, работата е прекомерна, а за да сме сигурни, че имаме достатъчен брой заместници. Ако бяхме въвели два или три заместник директора на всеки директор, щеше да се разводни структурата. Така просто упростихме органиграмата, както вече казах. Основната ми цел, повтарям, беше да се уверя, че по по-прозрачен път, много по-лесно, открито и бързо може да се вземат решения. Още нещо, което не е описано в прегледа, но с което се занимавах през първата година, беше да включа всички в работата. Така, например, исках да се уверя, че хората, които отговарят за определена област, могат да ме придружават, за да може да се видят, видят с колегите си и за да могат да видят докъде води тяхната работа. Както вече казах, настъпиха някои други промени в структурата с цел упростяване и откликване на реалните нужди на ежедневната ни работа. Новата органиграма е действаща от септември, както вече казах, Процедурите за подбор на нови кадри приключиха през декември. Новите директори ще встъпят в длъжност тези седмици, така че ви приканвам да продължим дискусията за начина а, по който това е дало резултат. Нека да се видим след една година и да помислим дали трябва да се внесат допълнителни корекции. Това е работен процес, който подлежи на промяна. и за нас би било ценно да получим вашата помощ при изготвянето на оценката. На въпроса ви за географския баланс. Както знаете, в това отношение няма квоти. Географския баланс, равенството на половете, нека добавя към тях и още нещо. равенството на поколенията, нещо за което следя отблизо. Първо, защото смятам, че това е от полза за нашата служба. Силата на Европейския съюз е разнообразието на географски перспективи, които имаме и на натрупаните знания. Знанията, капацитета за анализиране на различните ситуации, без значение дали нещо се случва в прякото ни съседство или някъде другаде в света, пряко зависи от нашите знания, от нашия опит. От знанията и опита на всеки един европейски гражданин, в това число и на европейските служители. Не смятам, че това ще представлява слабост, напротив, то е предимство. Мисля, че е, ние сме единствените с тази сложна структура и имаме необходимите инструменти, които да ни помогнат да осъзнаем света в цялата му сложност. И ако имаме представители с различен опит и знания, които да пречупят тази сложност на света, тогава ще сме по-силни от който и да е. Затова, освен а, географския происход и представителите, поставянето, равенството на поколенията също е важно. Аз не го правя, за да угодя на една или друга държава, за да може всяка държава да се чувства задоволена. Не, правя го, защото смятам, че това подобрява работата на нашата служба. И така осигуряваме по-добър резултат поискахте малко повече информация. Държавите членки, които наскоро се присъединиха към Европейския съюз, вече имат съответния дял в службата за външна дейност. Има обаче различни вариации, разбира се. Има няколко случая с конкретни националности, където все още имаме проблем. Може би не е редно да се говори така, но аз съм практичен човек и винаги обсъждам въпроса и с държавите членки. Всичко зависи от кандидатурите, които се подават за различните постове. Имайки предвид служителите, които вече са в европейските институции, аз винаги съм ги приканвала да подават кандидатурите си за отделните постове. Като тенденцията през последните години беше тези постове да бъдат отворени за колкото се може повече хора. И ако не съм удовлетворена от подбора, от подадените кандидатури, аз повтарям процедурата или насърчавам персонала на институциите да кандидатства. И по този начин имаме повече шансове да има баланс при подбора на персонал. Обсъждам въпроси и с съответната държава членка. Аз самата съм била министър и като министър съм най най-мала персонал. Избирала съм и посланник в НАТО. И съжалявам, че съм изпращала толкова кадърни хора там, защото ми се искаше сега да могат отново да работят с мен. Да, няма достатъчно представителство на определени държави в нашата служба. Затова насърчавам държавите членки да подават добри кандидатури. Това не означава държавите да ни предоставят най-добрите си посланници, а да изпратят добри представители в Европейския съюз, които да са също толкова добри, колкото останалите представители на другите държави. трябва да се работи, за да може да се увеличи броя и разнообразието от кандидатури. Зная, че за по-малките дипломатически служби е много трудно да се инвестира в кандидатури за европейска служба. Мисля обаче, че напредваме добре в това отношение. Не бих казала, че това е само началото но със сигурност подобрение има. А на последния ви въпрос. А, имаше, може би, още един въпрос, на който забравих да отговоря. Thank you very much. Благодаря ви. Аз ще отговоря и на двата въпроса. Във връзка, във връзка с бюджета на върховния представител. Направихме предложение на държавите членки постепенното разделяне на а, тези звена и прехвърлянето им в CFP бюджета. В момента обсъждаме с държавите членки бюджетните последствия, като се надяваме, разбира се, че ще се стигне до економии, че няма да се стига до дублиране на работата – Смятаме, че по този начин ще се намалят разходите за персонал. Нека да видим какво ще бъде предложението на комисията за бюджета за 2017 година. На въпроса ви за платформите за мисиите. Това е въпрос, който дълго време обсъждаме с държавите членки, като идеята е да имаме централизирана, кохерентна структура – която да ни помага при различните мисии. Тя ще може да се справя с проблема с персонала и различните организационни моменти. В момента, в който трябва да се организира мисия, ще разполагаме с хора, които да могат да работят по нея. Продължаваме да работим с държавите членки и бихме искали да се засили персонала в отделните служби, не само във външната служба, но и в комисията. Предвиждаме 7 различни поста в CBC и един в FPI. Становището на платформата ще бъде правно връзващо и ще е свързано с лекарска помощ, правни становища, IT становища и така нататък. Както ви казах, все още работим по платформата. Обсъждали сме вече а, въпроса в тази комисия и сме казвали, че тази платформа ще ни помогне да рационализираме процеса. Благодаря ви. Благодаря ви. Разполагаме с 35 минути. 12 човека са се записали за вземане на думата. Нека да чуем най-напред координаторите, които да се вписват в рамките на 2 минути, моля ви. Ще бъда стрикна. След това давам по една минута а, за въпроси от членовете на парламента. Питър, заповядай. Благодаря, госпожо председател. Нека да прочисти гърлото си. Благодаря ви, госпожо Могерини, за това, че сте сред нас. Бих искал да ви благодаря и за изключително важната работа, която сте извършили. Всички ние тук знаем от какво значение е работата на външната служба. Но не това е целта на днешното заседание. Аз имам само един въпрос и няколко коментара, разбира се. Роля и задължение е на тази комисия да вдинат информацията, която получава. Председателя на нашата комисия изработи работен документ, който е неофициален. И въпросът ми е свързан с действията ви в трети държави. Говорим за 30 милиарда евро или поне 10 в края на 2014 година. Та въпросът ми е. Вие прочетохте ли този документ? И ако не сте, искрено ви препоръчвам да го прочетете, защото както вие самата упоменахте, сега сте все още в началото на мандата си. Но като върховен представител трябва да знаете, че времето лети. Та другият ми въпрос е, какво ще направите, за да гарантирате, че до година, когато се съберем горе-долу по това време, ще разполагаме с информация за ефективното използване на европейските данакоплатци? Вие самата казахте, че европейските данакоплатци все повече се интересуват от начина по който се разходват средствата. Няма да повтарям тук заключенията, но се казва, че всяко трето евро похарчено от външната служба и председателката прекъсва. Разбирате какво ме притеснява върховния представител. Аз ще отговоря съвсем накратко. В уводните си думи споменах именно това. Надявам се, че сте ме чул. Поисках от службите си не само да прочетат, но и внимателно да проучат този неофициален документ. Зная, че той е неофициален. И въпреки, че знам, че това не е моя отговорност, а отговорност на комисаря Хан, въпреки това, както вече казах в уводните си думи, аз съм готова да ви предоставя повече информация в това отношение. Със сигурност вие сте задължени да навлизате в подробности, но трябва да го правите с хората, които пряко отговарят по въпросите, които повдигнахте. Уверявам ви, че ще ви предоставя пълната си подкрепа и ще ви представя цялата информация, която изискахте. За мен това е сътрудничество. Ние се борим на една и съща страна. Целта ни е европейските институции да работят по-добре. Това не е в моята отговорност, а е отговорност на колегите. Аз обаче координирам работата на комисарите, в чието ресор са тези въпроси. Ще помислим всички заедно по въпроса. Заедно с компетентните комисари, но това не е в пряката ми отговорност. Сигурна съм, че комисаря Хан ще дойде с вас с удоволствие да обсъди този момент. Питър. <clears throat> Eh, Благодаря ви. Исках да кажа, че в месеците, в които вие сте на тази длъжност, има резултати, които бяха коментирани, са очевидни. Колумбия, Миянмар, Турция, мисиите в делегациите, интерпарламентарни делегации и виждаме колко, как се обновява състава е, е, и има повече жени е, наети, за което ви благодаря. Е, е, този парламент е един основен стълб през този мандат. Е, както знаете, ние се ориентираме, ориентираме бюджета към постигане на резултати в тази комисия. И затова координацията и е, службите са много е, важна част от това. Имам два въпроса. Сега сме, в момента имаме криза, криза с беженците и е, средствата за решаване на кризата не са достатъчни както и се, господин Брок, и аз съм песимист по отношение е, на това, на държавите членки, е, тъй като е, приемаме доста в Европейския съюз, но ми се струва по-малко ясно какво правим във всички тези области и в отдалечените места, като Афганистан, например, и е, какви идеи имате за това? И също свързано с е, бюджета и резултатите и показателите в вашия сектор. Благодаря ви. Малко по-трудно да ви отговоря на този въпрос накратко, защото е, външните действия бяха разработени по отношение на кризата с бежанците и е, иммиграционната криза в дългосрочен план. Това е много важно и това е чудесен пример как координацията на работата в е, рамките на комисията, външната и външната и вътрешната политика и инструменти бяха поставени на изпитание. Ако не бяхме инвестирали в този подход още в началото на работата на комисията, да координираме вътрешните и външните инструменти, нямаше да имаме програма за иммиграцията, която носи подписите моя на заместник-председателя Тимерманс. Е, нашите служби работеха заедно по различните аспекти. Вътрешната част, върху която няма да се спра, и външната страна. Важно е сега в средносрочен и дългосрочен план с резултати, които ще видим през годините, но това е много важно, защото иначе отново през следващите десетилетия ще сме изправени пред подобни кризи. Така че инвестициите са дългосрочни това, което правим по целите за устойчиво развитие, промените в климата и последиците, както в пленарното спомена министър Фабиус. И ще дам няколко примера. Йордания или Ливан, Турция. Основното е да предоставим помощ на тези държави, които предоставят защита и гостоприемство за беженците, т.е. в страни, които са най-близо до Сирия. Ние сме на първо място Европейския съюз като донори в световен план и на Йордания, Ливан и Турция. Вие имате всички подробности, няма да се спирам на тях, но за Йордания и Ливан по-конкретно работим по договори, които ще предложим в Лондон на 4 февруари, конференцията за Сирия, която е, е, ще бъде домакинствана от Обединеното кралство, е, Германия и ООН. Европа подготвя интегрирани пакети, не само хуманитарна помощ, това е първия компонент, но и други мерки които ще помогнат за устойчивостта на тези държави. Например, някои търговски мерки, които да подпомогнат Йордания да привлече инвестиции за създаване на работни места за йорданците и за бежанците, така че те да търсят перспективи там, а не другаде. Афганистан работим двустранно, но също и с Пакистан, за да може По-скоро да говорим там за сигурност, не толкова за стабилност, като има нужда от много време, но също и за връщане и обратно приемане в тези държави. Африка понякога забравяме, защото се насочваме само към източния път. Африка ще си остане основен източник и то не само източник, но и театър на между... миграционни действия и маршрути десетилетия напред. Континента не само е до континент на происход, но и вижда, там имаме и вътрешноафрикански движения на емигранти, които са много по-големи от потока за Европа. 4-5 пъти проведох срещи там с моите партньори на Африканския съюз. Много е важно да работим с тях не само по хуманитарни или цели за развитието. Обсъждах това с вашите колеги, с Линда в крайна сметка, но също и по нуждите им от сигурност, т.е. проекти, които помагат не само за обучението, но и задържане на тези сили за сигурност в Сахел но особено по економическите инвестиции, защото това, което е нужно за Африка в е, средно и дългосрочен план са инвестиции в инфраструктура, индустрия, създаване на работни места и съвместно с е, споразумение за реадмисия. Ние обсъждихме едно такова с Етиопия миналата седмица. 3500 етиопци има на европейска територия – етиопското правителство сега е готово да ги приеме обратно, като съчетаем това с програми, насочени към връщането на тези емигранти, така че местните общности да облегчат интегрирането им след един тежък опит с тях. Посетихме вече една от тези програми в Етиопия, която улеснява връщането и е, интеграцията на завърналите се. До сега повечето от тях не бяха непременно свързани с връщане от Европа. Посетих един проект в Етиопия, който работи по е, връщане на етиопци от е, Южна Саудитска Арабия, извинете. Може да направим същото и с Европа и да го свържим с интересни за е, етиопските власти пакети, както и за Европейския съюз при управление, съвместно управление на иммиграционните потоци. Това не е свързано с бюджета, но е много важно и за мен, и за парламента за въвеждане на законност и спазване на човешките права, защото не можем да искаме да, да обменим економическата помощ за по-мек подход към човешките права. Съжалявам, че отнех повече време, но това е въпрос, който изисква време. За либералите. Благодаря ви, госпожо Могерини. Аз също съм наполовина италянка и се радвам, защото вие представлявате както баланса на половете, така и генерационния поколенчески баланс. Ние е, молим за повече такива срещи, защото вие разбирате и същността, и е, плановете за действие. Права сте, че и медиите, и европейските граждани се интересуват все повече от, от бюджетните въпроси и е, ще се върна, може би, с някои конкретни моменти е, на освобождаването от отговорност. Ние е, в понеделник се срещнахме с заместник-председател Георгиева. Имам общи, но също така важни въпроси. Може ли да кажете каква е вашата позиция по резултатите? Е, и е, добавената стойност от бюджета, както обсъдихме с е, госпожа Георгиева, това липсва в доклада ви и може би да дадете някои конкретни примери за това как тези аспекти могат да се демонстрират на практика. Второ, кои стъпки според вас са необходими за увеличаване въздействието на външната помощ на Европейския съюз и по-конкретно помощ предоставяме от европейските делегации за трети държави. Това въздействие трябва да се засили и да се демонстрира пред европейските граждани. И благодаря ви за обмена на мнение. Ще бъда кратка, защото и двата ви въпроса са повече за моите колеги, особено за предоставяне на помощта за развитие. Искам да коментирам нещо обаче, Уведена съм, че и госпожа Георгиева ви е дала фактите. Това са теми, които ние обсъждаме в комисията, но не е наша институционална отговорност. Защото това е освобождаваната отговорност за външната служба. Искам да коментирам по един въпрос обаче, като съм председател на комисията – трябва да работим тези години по видимостта на нашата помощ, както такава за хуманитарни цели, така и за развитие. Как използваме наличните инструменти? Там, където се смесват хуманитарните и целите на развитието, както в Йордания, Ливан, Нигер, трудно е да се каже коя част е за развитие, коя част е хуманитарна помощ, защото на практика, особено в ситуации на конфликт, кризи или след кризисни периоди, тези две, два аспекта се преплитат. Приноса на тази комисия ще бъде особено важна. Как да гарантираме хуманитарната помощ и тази за развитието, да бъдат координирани, да работят заедно според изискванията на реалността. Може би знаете, че е, бившия върховен комисар на е, Комитета за беженците, на комисарията за беженците, е, смята, че трябва да се мине от е, помощ хуманитарна за развитие. Не съм сигурна какво е хуманитарна, какво е помощ за развитие и как двете да бъдат по-свързани и по-гъвкави. Това е въпрос, по който със сигурност госпожа Георгиева ще говоря с вас. Тази година сме изчерпали цялата си гъвкавост, за да изпълним политическите си приоритети и преодолеем кризата. Трябва да умислим внимателно нещата и смятаме за видимостта на помощта, която предоставя Европейския съюз, защото на много места виждаме неща, които ние финансираме, чудесни проекти, които, за които не се знае, че са европейски. Работим по това с комисаря Хан, комисаря Мимица и се надявам, че ще имаме и добри предложения. Ако имате предложения, ще се радвам да ги чуя. Добре дошъл на докладчика от АФЕТ. Благодаря госпожо председател. Първо искам да благодаря представителката на външната служба за обясненията по бюджета. Искам също така да поздравя, да ви поздравя за ниското ниво на материални грешки. Що се отнася до документът, изготвен от Инги Гресле, забележките на колегата Саварма, а, искам да привлека вниманието към ам, същността на доклада за външната служба и за делегациите. Това са документи, които не дават окончателна присъда, така да се каже, за това доколко е достоверен един проект. Идеята тук е да се разгледа успешността на тези проекти, а не да се каже, че този проект и неговата цел няма да бъдат изпълнени. Сега няма да правим такива пророчества от един доклад. В това отношение смятам, че твърдението, че една трета от проектите няма да постигнат целите си, всъщност е доста рискувано. Разбирам а, това, което прави Инги Гресле. Тя иска просто да ни предупреди, да ни привлече вниманието. Но да го тълкуваме а, като провал, да го обявяваме като такова, смятам, че трябва да сме по-здържани. И Смятам, че докладите вървят със същата насока, но не бива сега тук да казваме, оле-ле, ние хвърляме си парите на вятъра и а, да, да правим такива прибързани заключения. Госпожа Макерини, съгласна съм. С това идваме към края. Господин, заповядайте. Следващия. Госпожо върховен представител, знам колко сте заинтересована от ситуацията в Сахара. Знам също и колко желаете да съчетаете и да помирите Алжир и Марокко с останалите, с интересите на останалите страни в близост, близо до Сахара знам, че това ви е тема, която е при сърце. Знаем също, че е пряко свързана тази тема с тероризма. Знаете какво се случи в Магадуго този уикенд, където тази терористическа групировка, Рабитун, е свързан не само с а, други подобни групировки в Сахел, но и в а, останалите райони на Сахара. Така че в освобождаването от отговорност 2013 трябва да има някакъв начин за а, изчисление на постиженията там и също преброяване на беженците в тези, в тези лагери, а, за да можем по този начин да а, а, имаме някакви конкретни цифри. Благодаря. Господин Стахов. Чена, пани комисарско, велице си вашим и ваши праца, але... Благодаря. Възхищавам се на вашата работа, госпожо Върховен представител, но ще се опитам да бъда кратък, ще говоря открито, не го приемайте лично. Първо, изчетох доклада на Сметната палата. Има много конкретни въпроси. Има много критики, целите не са уточнени, задачите не са уточнени. И установих по време на някои мисии а, с ваши сътрудници, че всъщност те въобще не защитават европейските ценности и не, а, не правят, не осъществяват някаква работа, която да е ясно разпознаваема като ценност на Европейския съюз. Това не е добре. Второ, защо има толкова тежки и толкова а, странни дори а, интервюта за назначаване във вашата служба? Защо има също така и толкова много ръководни постове във вашата служба? А сега колегата Екскаут. Следващия по въпроса за спазването на правилата. Аз е, приветствам вашите усилия да внесете е, повече упростяване, но нека да се върнем на качеството и ефективността на е, разходите. Разбира се, много трудно се измерва това, но е много важно да го правите Бих искал да споделите с нас какво мислите е, за оценяването на добавената стойност, реалната стойност на вашата служба. Казахте, че имате цели, жалони за е, показателите. Как оценявате тази добавена или реална стойност? Господин Пирински, заповядайте. Благодаря. Два кратки въпроса. Единия е надграждане на предишния въпрос. Как действително оценяваме а, изразходваните ресурси и ги сравняваме с постигнатите резултати. Тук споменахте писмото от президента Обама и от други. Това е, е, е нещо, което, примерно, една фирма оценява авторитет как е, е, преценявате ефекта върху работните места и сигурността на, за европейските граждани от това, което вие описахте? Интегрирате ли също и а, е, дейностите на Европейската банка за развитие, за инвестиции, извинете, а, която сега а, а, а, е, участва с много повече от 10% в дейността на е, Европейската служба за външни действия. Аз също съм се записала за едноминутно изказване, господин Бреда и останали и други колеги засегнаха е, доклада за е, посланниците. Това е включено в агрегирания доклад – и се случва това, което прогнозираха посланниците. Ръководите на делегациите са основни е, фигури в е, изпълнение на задачите на място. Какво а, трябва да се направи? Имаме множество програми, частични програми, има държави с специфични проблеми, повече от останалите, например Алжир, Конго, това са 6 милиона евро. Трябва да е, е, разгледаме тези неща по-внимателно и сега имате думата за отговор. Благодаря ви. Да. Аз напълно споделям е, наблюдението на господин Бреда, защото приемам това, като начин да увеличим капацитета и възможността да разгледаме нещата. Това е базата за подобренията. И това е моя личен интерес е да имаме подобрение и прозрачност на базата на оценки, без да предрешаваме факта, че имам, когато имаме ранно предупреждение, може да променим нещата, да направим корекции и да предприемем съответните стъпки и мерки, така че проектите да се върват в правилна посока. Но а, имаше такова осложнение, вие сте наясно с факта, че това са проекти по бюджет на комисията и те се отчитат от институционално отговорни комисари в съответната среда. Въпрос на институционално уважение – Разбирате, надявам се, политически аз разбира се ще разгледам това с отговорността, която имаме с шефовете на делегации и основния принос да разгледаме нещата открито и прозрачно, за да можем да нанесем подобрения. От друга страна, трябва да уважавам социалната отговорност на колегите, което е гаранция за комисията. Другите въпроси. По другите въпроси. Защо? Или, защо са толкова много интервютата с служителите? Това беше въпрос, който ми зададоха. Да, с персонала, да. Имаме дълга процедура, сложна процедура и Знаете, че е, имаме представители от различни институции. Понякога с, започваме с 50-60 кандидата за едно място. Така че това е начин да направим избор, без аз да интервюирам 50-60 души за всяка позиция. Разбирате, че това не е възможно за един човек да го свърши. Някой като мен, който има и други задачи, за които да се погрижи, но това е начин да гарантираме, че различните институции имат а, а, глас, имат думата, съответно своите правомощия и а, а, на които отго... кандидатите да отговарят. Говорим за много сложни задачи, които им предстоят, както вече обсъдихме току-що. Така че е важно тези шефове на делегациите, да имат е, компетентност, е, опит, е, да познават различни механизми, да имат управленски умения и така нататък. Но, отново подчертавам това, което казах и преди, че за мен е изключително важно не само да имаме добри кандидати, но съответно правилният човек за правилната позиция, защото е, идеалният шеф на делегация може да е идеален за едно място и да не върши работа на друго. Е, това е политическа оценка, но не значи, че има политически назначения но трябва да имаме политически е, съображения дали профила отговаря на работата на съответното място и позиция особено делегациите във важните региони, критичните региони. По отношение на възрастта на а, висшите служители, искам да ги защита. Висшите, висшето ръководство по дефиниция от латински означава възрастен. Сеньор означава възрастен. Това са моите корени, където идвам езиково. Така че това предполага някакъв опит в работата. От друга страна се опитвам да разграничавам историческите предпоставки, не само географски, но и също и поколенчески защото за висшето ръководство и не само за тях, имам за различни позиции, имам на различни позиции, има отлични служители на всички нива на нашата служба, по звената и така нататък. И трябва да отчетем отличната работа, която вършат независимо от възрастта им. Не се чува от залата, не е на микрофон. Оратора от залата микрофон за... Да, голяма разлика, голяма е разликата. Това беше последното изречение, което каза оратора. Да, госпожа Могерини, сега имам много добра нова процедура. Както казах, три, три жени от седем души и географското представителство е много по-добро от преди. Разглеждаме различен происход от различни националности също и факта, че различни държави, не само региони, извинете, че използвам този термин, държави с личен размер, защото е, не е достатъчно само големите така да бъдат, не дипломатично да се изразят, да бъдат представени Добавената стойност. Как оценяваме добавената стойност? Имаме вътрешни процедури за вътрешна оценка на добавената стойност. Моя колега ще се спре на това подробно и може да споделим с вас или тези членове, които се интересуват за вътрешния метод на оценка на състава. Личната ми оценка е първо да а, давам насоки и да получавам обратна информация от лицата в службите, които отговарят за управлението на човешките ресурси. И също съм в пряк контакт с профсъюзите в службата за обратна информация по работните методи, проблеми, които се появяват с персонала, начина за напредък – мотивация и е, мотивация на състава също и ще мога да споделя с вас и писменно, ако желаете, по-подробно. Но оценката ми не е научно обоснована, а по-скоро усата ми за това как работи тази машина. но нещата работят както в Европейския съюз, така и извън. Има много примери. Например, за военната операция в Средиземноморието. Виждаме, че за няколко седмици нашите служби успяха да създадат нещо важно, трудно, създавайки е, връзки, контакти с държавите членки и партньори в Средиземноморието и е, организирайки една сложна военна операция, готова да започне от начало за 30 дни, което е много добра оценка според мен, че имаме добър капацитет. Друга оценка, не само е, обаждането или писмото от Обама, е, който дава висока оценка на нашия персонал при преговорите и и техническата част от работата, но и факта, може би, известен на Малтина за прочутото споразумение за Иран. Повече от 100 страници, които ние изготвихме през юли, всичко това беше изготвено от нашия персонал. Наистина ние можем да оценим капацитета като нещо много впечатляващо. Мога да продължа с примери. Това е личната ми оценка, повтарям, не винаги е оценка, е, която мога да кажа, да, всичко беше 100% добре, но тук трябва да направим и някои подобрения. Но общата оценка, която получавам ежедневно за резултатите е наистина впечатляваща и мога да заявя, че компетентността, посветеността на нашия състав и в е, основния ни център и, и извън Европейския съюз е нещо впечатляващо за най-голямата национална дипломация, която имаме. Европейската инвестиционна банка, продължаваме с контактите. И ще ви представя как ще работим с тях по външните а, партньорски проекти и а, за дипломатическата работа. Да, наистина това е много добър показател и вече работим по тази тема. Благодаря ви. А, имаше въпрос също, да, който пропуснах. Първият, всъщност, който беше зададен. И, както знаете, много деликатен въпрос, защото той не е чисто бюджетен. А, това е въпрос и за комисията АФЕТ. А, така че, моля, позволете ми да разгледам този въпрос в друг формат, не тук, защото вярно, че има аспекти свързани с бюджета, които разисквахме и миналата година. Има наистина неща, които трябва да бъдат направени, за да се определи броя на бежанците. Това е хуманитарен въпрос, това е бюджетен въпрос, това е и а, политически въпрос – но наистина е много сложно. Благодаря. Имаме още пет колеги, които искат да се изкажат, но госпожа Могерини ни трябва да ни напусне. А, сега ще дам думата на докладчика, а, сега господин Чернецки. Дякую бързо, пани Przewodnicząca. Е, Благодаря, госпожо председател. Съвсем накратко. Много се радвам, да имаме такъв дебат с госпожа Магерини. Вярвам, че нашата дискусия беше много важна, много ползотворна и искам да ви благодаря за вашата а, работа. Това е. Благодаря. Благодаря успеха на представителката на външната служба. Uh, Ще ви зададем останалите въпроси в писмен вид. Ако имате някакви въпроси, моля ви, изпращайте ги до крайния срок, който беше обявен. А сега ви предлагам да продължим с дневния ред. Господин Пашекаш от Сметната палата също трябва да му благодаря. Извинявайте, че ви забравих. Следващата точка от дневния ред е специалния доклад на Сметната палата за енергийните доставки за вътрешния пазар на енергия. Нашият докладчик е Брайан Хейс. Господин Оен е а, отговорният представител по темата от страна на Сметната палата. А, виждаме, че светлината намалява. Това означава, че ще имаме една презентация. Тази светлина, тази намалена, приглушена светлина е хубава в някои случаи, но не винаги, не с тук. Трябва да продължим работа непременно, защото имаме нужда от време за заседанието на координаторите. Господин Оуен. Благодаря, госпожо председател, уважаеми членове на тази комисия. Благодаря ви за дадената възможност да представя доклада от името на Сметната палата. Тук са Окиманс, който е всъщност ръководител по, по съответните задачи и също още един представител, който ще ни помогне да се движим в презентацията. Благодаря им за а, работата. Ще започна с а, а, казвайки това, че а, трябваше да представя доклада и пред ИТРЕ. А, това ще стане следващата седмица на 28 януари. Очаквам го с нетърпение. Около 3,7 милиарда евро са отпуснати по европейския бюджет за енергийна инфраструктура между 2007 2020 и отделно 7,4 милиарда са предвидени за другия период 2016-2020. И а, мога да кажа, че сигурността на енергийните доставки са е от ключово значение за Европейския съюз. За тази цел трябва да завършим енергийният пазар и да споделяме енергията, която вече разполага, с която вече разполагаме. А, този вътрешен пазар е, е един, една мрежа от регулаторни и технически мерки, които да позволят а, трансграничното а, пренасене на газ и на електричество. А, по тази тема имаме трети пакет, прият през 2009 година и през 2011 година а, съветът каза, че а, енергийния пазар трябва да се завърши през 2014. И това ще стане с политическите мерки за енергийния пазар, които ще се приложат на практика. И наистина можем да се похвалим, че имаме ефективни и сигурни доставки. Имаме различни политически мерки, финансиране от 2007. Направихме казусно проучване в четири основни района. Първият Естония, Литва и Швеция. Т.е. това е Балтийският район, така наречен БМИП. Вторият район е България и после Полша и Испания. Аз лично посетих Естония. А, видях проектът Еслин 2. Много добър пример за а, инвестиции. Посетих също и и посетих и България. А, нашите а, изследвания включваха 15 такива а, проекта, примера за съфинансирани проекти на обща стоеност 3,86 милиарда а, и а, засягаха и терминалите за втечнен газ. Основните заключения. Европейските цели за завършване на енергийният пазар до 2016 не бяха постигнати. Остават проблеми с прилагането на практика на европейската правна рамка. Енергийните регулатори не са винаги независими, не винаги имат възможността и ресурсите да си вършат правилно работата. Има големи разлики между държавите членки, както организират вътрешния си пазар, което спъва евентуално развитието на европейския такъв. Няколко примера. А, например, а, един проект, който трябваше да даде техническите данни за, за, за оперативна съвместимост а, и да свърже пазарите, но все пак остават много празни пространства, така да се каже, несвързани. свързане трябва да видим и как ще решим въпроса с различните цени на електроенергията в различните държави. Енергийната инфраструктура в Европа не е създадена, не е проектирана за такъв интегриран пазар. Инфраструктурата в една държава може да повлияе на енергийния поток в друга държава особено при транзита. Но не винаги тези връзки могат да работят добре, просто заради липса на такива качествени връзки. И особено в големи държави, като Франция, като Полша, това са ключови транзитни, примерно, държави. А има и други а, държави, които не могат дори да, да дадат основни инвестиции за развитие на инфраструктурата в трансграничните райони и гранични такива имаме нужда от тясно сътрудничество между държавите членки, но а, и също така другия проблем е, че съществуващата инфраструктура не винаги е използвана с пълния си потенциал. А, финансовата подкрепа, и от, енергий, от европейския бюджет, а, има ограничено въздействие на вътрешния пазар. И сега имаме една основна финансираща програма, енергийната програма за възстановяване, така наречената EEPR, която всъщност не успя да постигне първоначалните си цели за економическия растеж в кратък период от време. Така че препоръките ни само ще се спра на някои ключови точки, тъй като имате доклада като цяло и то, там са разбити тези препоръки. Първо, комисията трябва да приключи с оценката на третият енергиен пакет в различните държави членки и съответно, ако има нарушения, те да, от държавите членки, комисията да предприеме действия до края на 2016. Държавите членки трябва да гарантират, че националните регулаторни органи са наистина независими и имат достатъчно ресурси и, и нямат ограничения на обхвата и на прилагането на действие. Комисията трябва да осигури а, прозрачни механизми за преноса на газ и електричество комисията трябва да ускори процеса по комитологията с цел да може да се засили мрежата за пренос на електричество. Пето, електри... относно електричеството, комисията трябва да търси а, свързани цели а, чрез общи приоритети, а не просто някакви свръхконкретни на национално ниво. А, относно а, природния газ, а, трябва да имаме специфичен модел и да се види дали има альтернативи за тези скъпоструващи тръбопроводи, които се строят, а по-скоро да се изградят стратегическо разположени терминали за втечнен газ. 6. Комисията трябва да идентифицира трансграничната енергийна инфраструктура, която не се използва пълно и да се използва тази инфраструктура по-пълно за нуждите на енергийния пазар. 7. Комисията трябва да изготви една оценка на европейско ниво за нуждите на енергийната инфраструктура и да се адаптира капацитета към този модел на пазар и да се направят предвиждания, защото като цяло имаше едно много силно наценяване на търсенето на газ до сега. И накрая комисията трябва също да направи предложение за това как да се избират енергийните проекти, които ще се финансират. И да се е, осигури правилно функциониране на вътрешния пазар на държавите членки. Смятам, че комисията ще приеме повече от нашите препоръки. Последната препоръка обаче не беше приета относно а, условността при финансирането на проектите. А това е. Благодаря ви и оставам на ваше разположение за въпроси. Äh, Благодаря. Наистина много интересен доклад. Сега давам думата на колегите на комисията. Благодаря. Приветствам господин Оуен и неговия екип. Благодаря за презентацията пред нас днес. Благодаря за доклада, който беше изготвен от Сметната палата. Считам, че докладът е много важен. Ам, нека да се спра на последното, което каза господин Оуен, а именно условността в а, а, разходите, свързани с определени държави, които а, нямат толкова желание да развият капацитет. Смятам, че това е ключов въпрос. Комисията трябва да отговори а, обществена забележката, която и прави Сметната палата, защото виждаме одитния аспект. А, защо а, харчим пари за държави, които и нямат капацитета да а, осъществят енергийния пазар или нямат желанието за такъв? Смятам, че а, трябва да се сроточим върху трите основни приоритета. Първото цифровия пазар. Две, капиталовия пазар. Трето, енергийният пазар. Това са приоритети според а, господин Юнкер. Така че виждаме, това са трите основни приоритета. Аз съм напълно съгласен. И един от тях е завършване на енергийния съюз. На този етап не сме го постигнали. И това се дължи и на проблеми с инвестициите и с желанието. И смятам, да, доколкото го каза и господин Оуен, че в последната многогодишна финансова рамка 2007-2013 разходите бяха 3,7 милиарда, а за тази финансова рамка 2016-2020 говорим за 7,4 милиарда. Да. Тоест, над двой, двойно повече разходи. Тоест, смятам, че наистина докладът на Сметната палата е навременен и поставя много ясно а, кои са приоритетите на Европейския съюз. И виждате, че ние не се справяме с третия си приоритет. Ние сме се провалили. Просто трябва да подсилим а, тази, тази област. Няма да повтарям казаното от а, Сметната палата, но мога да кажа, че съм а, съгласен с господин Олен. Наистина препоръките на този етап не са помогнали да а, развият енергийният пазар. И също да, трябва да се запитаме дали са позволили да имаме повече за парите си. Ако трябва да постигнем финансиране и функциониране на всеки един пазар, енергиен пазар всяка една държава членка, това трябва наистина да ни е приоритет. Знаем, че прилагането на третият енергиен пакет сега завърши така, както каза господин Олен. Така че смятам, че е много важно политиците да кажат много ясно на, на всички останали, че няма нужда да се говори за четвъртия енергиен пакет, а и за нови законодателни предложения, докато не сме сигурни, че третият пакет е напълно опера... функциониращ навсякъде в Европейският съюз. И комисията трябва да върви в тази насока и да завърши оценките на държавите членки и съответно, ако се налага, да предприеме наказателни мерки към тях, ако види, че няма желание да се приложи третият енергиен пакет. Искам също така да кажа, че а, приемането на този код за мрежа, това е тех, стандарт технически стандарт за осигуряване на енергийна връзка. Ако този код се приложи, това може да се окаже достатъчно условие за свързване на енергийния пазар. И смятам, че наистина може да е трудно това да се приложи на практика, но ние трябва да видим как точно така ще се процедира на европейско ниво. Има още какво да се свърши там. Относно а, газ, имаме 4 от 5-те предложени кода, които са приети, а за електричеството от всичките 11 само един е прият. И смятам, че комисията трябва да отпусне допълнителни средства, допълнителни възможности на агенцията, която се занимава с сътрудничество на енергийните регулатори за да може тази агенция да следи ефективно енергийния пазар в Европа. Така че считам, че този доклад наистина е много навременен. Той съвпада с приоритетите на комисията и смятам, че от гледна точка разходи, от гледна точка одит, тук се задават фундаментални въпроси, именно как се харчат парите в тези обстоятелства и защо не може да тръгне да функционира енергийният пазар. Ja, vielen Dank. Das sind ganz wichtige Fragen, weil ich glaube auch. Благодаря. Много важни въпроси. А, смятам, че наистина а, доброто функциониране на този пазар е от ключово значение за доброто функциониране на Европейския съюз. Um, I follow the topic of energy security. Благодаря, госпожо председател. Аз съм също и член на ИТРЕ и бивш докладчик в Сянка по тази тема. Позицията на Европейския парламент е много добре отразена в доклада ви. Още повече, що се отнася до увеличаването на финансовите ресурси за Агенцията за националните регулатори. Тази агенция ще играе ключова роля в целият процес, свързан с развитието на вътрешния пазар през следващите десетилетия. Няколко а, важни а, аспекта обаче са пропуснати от докладчика. Например, цените на тока, които така и не бяха уеднаквени между държавите членки. В доклада правилно се посочва посочват и различните практики на операторите, различните договорни условия, като в някои отношения някои държави членки изостават. Относно връзката на така наречените енергийни острови, Да не забравяме газопровода от октомври между Литва и Полша. Подобни тръбопроводи трябва да бъдат наш приоритет за в бъдеще. Нека да приключа с въпрос към комисията. Инфраструктурата между много държави и членки все още не е съответства на изискванията на вътрешния енергиен пазар. Трябва да се изготвят приоритети при инвестициите в инфраструктура, според мен. Изграждането на трансгранична инфраструктура изисква сътрудничество между съседните държави членки. Какво възнамерява да направи комисията в това отношение тази и следващата години? Колегата Пирински, заповядайте. Да Благодаря, госпожо председател. Въпрос. Един от важните аспекти на енергийната стратегия, описана от комисията, е значението на подрегионалните енергийни мрежи, които допринасят за енергийната европейска система като цяло. Аз не съм сигурен за следното. Отделено е до, ли е достатъчно внимание на частния случай на Южна и Източна Европа. Вие казахте, че сте посетили България. Имам предвид оценката на регионалните изисквания, защото вие споменахте, че не е правена оценка в това отношение. Смятате ли, че трябва да се вложат средства в добре изготвена оценка? Това може да си има и своите предимства, ако нуждите бъдат взети предвид и тези на Южна и Източна Европа. Защото по-настоящем има много полунационални енергийни стратегии, но като че ли никой не е проучил подробно тези едностранни е, действия. Вие говорихте за колебание на някои държави членки, дори отстъпване в някои отношения. Та бих искал да попитам дали сте помислили за предимствата, които България представлява в това отношение. Например, за газовите доставки, имайки предвид националния тръбопровод, който потенциално може да бъде свързан с други тръбопроводи, това може да доведе до различен вид доставки и преразпределение, оптимално преразпределение. Това е тясно свързано с енергийната сигурност на Европейския съюз. Колеги Савама, питам. Thank you, Madam Chair. Uh, Благодаря, uh, госпожо председател. Може би ще повторя вече казаното. Но това стои в сърцевината на изграждането на функциониращ вътрешен пазар, вътрешен енергиен пазар – Виждаме това и е в последната препоръка на Сметната палата. Моят въпрос е следният. Защо комисията не желая да вземе предвид тази препоръка? Помогнете ми да разбера, защото е важно. Ich habe mich selbst auch auf die Rednerliste gesetzt und möchte daran auch anschließen. Also bei der Lektüre der Empfehlungen habe ich във връзка с препоръките. Първата препоръка заявява, че комисията може да започне процедура по нарушение. Всеки знае, че Европейската комисия не прибягва към тези процедури, защото те са тежки много добре знаете как се задейства една подобна процедура. Добре е, че Сметната палата напомня това право на Европейската комисия, но защо е необходимо да се прави такава препоръка? На следващо място. Много програми не бяха, не пожънаха успех. Имаше една програма, която беше снабдена с 24 милиарда. Тръбопровода Набуко, както и още един проект за 24 милиона – Много искания за възстановяване на сумите бяха внесени и сега трябва да помислим как ще възстановим средствата. На следващо място. Като че ли има доста дублиране и двойно финансиране – Важно е да се разбере къде са били насочени средствата. Важно е да се разбере от инвестиционните проекти какъв процент ще отиде за енергийни такива. Ще дам думата на комисията, след това на представителите на Сметната палата. А нека да чуем представителя на Европейската комисия. Аз съм директор на ГД Вътрешен пазар. Уважаеми членове на парламентарната комисия, благодаря ви за тази възможност да взема отношение по препоръките на Сметната палата в нейния доклад и по препоръките на господин Хейс като докладчик. Приветстваме инициативата на Сметната палата да се спре на тези въпроси и до голяма степен споделяме направените в доклада заключения и препоръки. Събира се, доста време мина, доста факти са описани в доклада, направени са препоръки. Ето защо ще бъда кратък и ще се съсредоточа само върху последният аспект финансовия. Както знаете, говорим за завършването на енергийния пазар. Сметната палата е споменала крайния срок 2014 година, но нека бъдем предпазливи. 2014 година е политически определена година. Тя не се базира на разумен анализ на пазара. Като докладчик на... Както докладчика на тази комисия правилно е посочил, Европейската комисия и европейските институции не могат да се справят сами. Те се нуждаят от добрата воля и сътрудничеството на държавите членки. Във връзка с препоръката, че Европейската комисия трябва да направи повече, за да може да накара държавите членки да приложат в изпълнение третият енергиен пакет, трябва да ви кажа, че сме е, проучили внимателно всички правни уредби в контекста на третият енергиен пакет. В края на есента миналата година приключихме този правен анализ и бяха проучени възможностите за завеждане на иск за неизпълнение на задължения към държавите членки. Някои от процедурите са на етап мотивирано становище. Уверявам ви, че прегледахме правната уредба на всички държави членки в Европейската комисия. Така че може да бъдете спокойни. Свършили сме тази част от работа за си. Както каза докладчик Хейс, няма нужда да говорим за четвъртия енергиен пакет, докато не сме привели в изпълнение третия и докато нямаме солидна основа, на базата на която да почива бъдещото развитие на енергийния пазар. Уверявам ви, че дори да чуете някой друг представител на Европейската комисия, той ще ви каже същото, защото, защото това е линията възприета от комисара Каниете. Господин Хейс много правилно е посочил, че има един нерешен въпрос с един от тръбопроводите. В момента Европейската комисия разглежда въпроса, изготвя оценка на въздействието и ще представи доклад през март в рамките на процедурата по комитология. Относно електроенергията, времето показа, че Успяхме три кода да слеем в един от 2014 година. Това са оперативните системни кодове. Тези кодове в момента се разглеждат в рамките на процедурата по комитология и ще бъдат прияти най-вероятно през април. Нерешен е въпроса кода за балансирането и кода за спешните случаи. Тези два кода умишлено не бяха включени в програмата за 2015 година, защото тези два кода са в сърцевината на новата ни инициатива за електроенергийния пазар. Те са и в основата на нов регламент, който е, ще представим на края на тази година във връзка с сигурността на доставките на електроенергия. А, така че имаше разделение на това, което ще бъде разписано в законодателството и това, което ще бъде включено сред кодовете. Относно по-доброто определяне на инфраструктурата и планирането на вътрешния енергиен пазар. Да, Всъщност въпросът беше дали не бихме могли да изготвим приоритетите си по по-добър начин. Опитваме се в рамките на настоящата правна рамка, 10 годишната правна рамка. В нея се задават някои жалони, но ви уверявам, че се опитваме да установим някакви приоритети. Към момента правим това, като избираме приоритетни проекти, които в последствие ще доведат до създаването на групи на високо равнище – на които ще бъдат разгледани евентуалните политически проблеми, финансови проблеми и ще се опитаме, разбира се, да задвижим колкото се може по-бързо тези проекти. Вие попитахте какво ще правим през 2017. Мисля, че на базата на препоръките на Сметната палата би било добре да помислим дали в рамките на PCI не трябва да работим с две различни категории PCI тези, които са абсолютно необходими за завършването на енергийния пазар и останалите. Смятам, че това ще ни е от полза, когато се опитваме да ускорим изпълнението на проектите. На въпроса за финансовата подкрепа – Имаме различни механизми за финансова подкрепа. Например, механизма за свързване на Европа, структурните фондове, които предвиждат дял за енергийната инфраструктура. Споменахте и фонда за стратегически инвестиции, който е под управлението на Европейската инвестиционна банка. Имаме и други финансови инструменти, Хоризонт 2020 И, госпожо Гресли, за мен е удоволствие да ви представя всички тези инструменти. Мога да ви представя и графика, и конкретните ни действия в рамките на тези инструменти. Аз самият и а, моят директор отговарят за механизма за свързване на Европа и мога да ви уверя в следното. Проектите в областта на инфраструктурата, които са абсолютно необходими за енергийния пазар, няма да бъдат финансирани предимно с европейско финансиране. Винаги сме казвали, че те трябва да се финансират от тези, които разработват проектите. Така, например, в закона е разписано, че механизма за свързване на Европа може да бъде последният източник на финансиране в случай на недостатъчно такова – ако даден специфичен проект не е търговски надежден на 100%, но пък може да играе роля за сигурността на доставките и не може да получи финансиране от пазара, в този случай този проект може да получи европейско финансиране, за да може да бъде изпълнен. И именно това правим. Впрочем, тази седмица взехме решение по втората тръжна процедура за 2015 година, където отпуснахме 290 милиона евро за проекти. А на казаното от господин Савама и господин Хейс във връзка с условията. Да, на пръв поглед, признавам, нещата изглеждат добре. Имаме мощен инструмент, който може да накара държавите членки да изпълняват правилата в областта на енергийния пазар. Но това, което забравяте тук, е, че говорим за трансгранични проекти. А там винаги има две страни. Това е първото. А второто е, че тези проекти не са проекти на държавите членки. Тези проекти се разработват от компании от двете държави, от двете страни на границата. Но тези проекти може да се разработват и от частни лица. Така че в случая с условията може да възникне следното. Да кажем, от една страна имате отличник, държава членка, която прилага изцяло правилата. Но от другата страна, другата държава членка не прилага правило, което е от съществено значение. В този случай проекта не може да продължи, докато държавата членка, която може и да не желае да прилага правилото, ще трябва така или иначе да се изчака да се произнесе решение в рамките на производство по нарушение този случай проектът трябва да бъде спрян в продължение на години. Как да накажем ние, частна компания, за това, че не е спазила правилото, че не е изпълнила задълженията си, при положение, че отговорността е в другата държава, от другата страна на границата. Как да го направим? Комисията смята, че не е честно. Това е опасен инструмент. Той не е приложим може да доведе до много проблеми и по никакъв начин няма да реши вече съществуващите. Това, което може да реши проблема ни, както вече казах, е да се изготвят приоритети при избирането на проектите за вътрешния енергиен пазар. Да се създаде група на високо равнище, която да подлежи на контрол и да разглежда всички аспекти, техническите, финансовите и така нататък, докато се премахне политическата резистентност. Това ни трябва. В три критични области сме въвели тази система. Южна и източна Европа. Напълно съм съгласен, този регион е изключително важен. Създадохме така наречената СС група, група за свързване на източна Европа, където имаме 9 приоритетни проекта, които в момента преминават през цялата тази процедура. Вие споменахте България. Аз самия съм председател заедно с заместник-председателя Дончев, работна група за България, която трябва да разгледа възможностите за регионален газов хъб в Варна. В понеделник ще обсъждаме инфраструктурата. А, има и още една група, която бе опомената. А, ще видим резултатите съвсем скоро. Ще ги виждаме и за бъдеще. А, Франция също бе спомената. Беше казано, че тя не иска да се свързва с останалите държави. Та да създадохме работна група на високо равнище, за да се свърже Иберийския полуостров с Франция и са установени а, много проекти в това отношение. Госпожо Гресле, права сте. Много от проектите не бяха разработени, но получиха средства. Всички отпуснати средства бяха изискани обратно. Някои от тях са изплатени. Процедурите в момента текат. Уверявам ви, събираме всички неправомерно отпуснати средства. Ще ви представя, разбира се, и писмени статистики. Мисля, че по 4 или 5 проекта в момента тече процедурата. Но знае, че миналата година приключихме работата по всички тези проекти. И с това мисля, че отговорих на въпросите ви. Само един общ коментар. Европейската комисия приветства факта, че вашата комисия и Сметната палата отделят внимание на този момент. Но, или трябва да кажем, че трябва да бъдем по-активни при финансовото подпомагане на проектите, което означава да променим рамката или пък да видим какво можем да направим в вече действащата рамка. От опит през, от последните години знам, че единственото, което може да направим е един добър контрол, обсъждане на въпроса и подпомагане на държавите членки в по-уязвимите региони, за да се премахнат пречките. Много често пречките се създават от съответната държава членка и понякога липсва воля те да се премахнат. Трябва да помислим как бихме могли да мотивираме съответната държава членка, за да може тя да завърши енергийния пазар на национално равнище. Вътрешният енергиен пазар напредва, Разбира се, винаги може да не си иска той да напредва по-бързо, но ще видите, че 2016 година е годината на резултатите. 60% от това, което обещахме, че ще се свърши в енергийния съюз, ще бъде направено. Благодаря. Благодаря ви. Да, трудна задача е. Заповядайте. Искам да благодаря на всички депутати за въпросите и на комисията за отговората. Първо да регистрирам а, а, благодарности към господин Хейс. Благодаря за подкрепата, за препоръките. И второ, господин Пош а, постави под въпрос дали има нужда от повече, от още подкрепа. Така е във всички случаи. Това е впечатляващо предприятие. Подсетихме го в Любляна. посочихме, че е, има нужда от правомощие, за да получи необходимата информация, за да си свърши работата. И аз забелязах, че препоръките на господин Хейзъм продъл... са още по-широко обхватни за лобиране на допълнително ресурси от отделни е, организации. Господин Пирински повдигна въпроса за е, югоисточния регион. Е, благодаря ви. Разгледахме внимателно, както вече споменах, България и околностите и има планове за допълнителни обсъждания. Очевидно, необходими са още няколко години и известно моделиране. Ще спомена няколко предупреждения от доклада. Това се разбира напълно сега в България, е, но едно е, че искате да инвестирате в области, където се правят пазарни промени и е, се прилага е, на вътрешния пазар. Много добра новина. Разбирам, че българския пазар започна първо търгуване вчера всъщност през новата година, така че има промяна за, към обстоятелства на базата на пазарни условия и това именно засяга и условността, за която ще говоря пак. Второ, имаме нужда от оценка на стратегическите потребности, защото няма излишък пари в тази област това може да съдържа понякога трудни послания, така че бъдете готови за изненади, а именно да имате предвид инвестиране в нови газови тръбопроводи, там където има вече други. Може да се наложи да полагате газови тръбопроводи с обществени средства ролята на обществения служител трябва да бъде първо оптимизация на капацитета на съществуващия тръбопровод, макар или пък на нов, ако е, е ангажиран с дългосрочен договор по стария. Така че първо да оптимално да използваме това, което вече имаме. Господин Савама, благодаря за безусловната ви подкрепа по моята точка за условността и ще ви оставя да си направите собствените заключения по отговора на комисията. Искам да посоча само, че е, вие имате проект от общ интерес, който трябва да се одобри обаче от държавите членки, така че тук имате лостове за влияние. Комисията малко преувеличи трудностите. Знаем, че тази условност се разпростира в много аспекти и се надявам с времето комисията да обмисли препоръката, защото според мен тя все още е валидна. Госпожа Греслер, благодаря, че е, вие посочихте, подчертахте, но препоръка първа за процедурата е, за инфринчмент. Аз малко бех объркан от е, отговора на комисията, защото през декември имаше 10 такива процедури в е, досиетата. Не е като да бяха 23 или 28 приключени. Е, и това пилотно писмо не приключва процедурата по наказанията, по санкционирането и всъщност, ако се наложи, трябва да се вземат решения по тези пилотни писма и да се даде ход на нови процедури, подобни процедури. Благодаря ви за вниманието. Благодаря за интересния доклад. Сигурен съм, че държавите членки ще проследят нещата внимателно. Не мисля, че има други желаящи да се изкажат. Завършваме с това заседание. Сега ще започне среща на координаторите. Моля ви да напуснете залата тихо, възможно най-